преминаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за кратко представяне на два доклада. Доклада на госпожа Кунева относно жените домашни помощници и болногледачки в Европейския съюз. Давам думата на госпожа Кунева. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, Кои са тези домашни помощници, болногледачки и е, лица, които гледат нашите деца. Това са хората, на които поверяваме нашите възрастни родители, деца, болни роднини, хората, които ни помагат, за да можем ние да продължиме да работиме и да се осъществяваме професионално, докато те са невидими и са изключени от обществото. Обикновено те са жени. Два милиона и половина са домашните помощници в Европа, от които 88% жени. Те работят дълги часове, нямат пенсии, нямат почивно време, нямат отпуск и няма контрол на трудовите условия. Няма начини по които биха могли да се извършат инспекции, проверки и да бъдат защитени тези лица, ако това се окаже необходимо. Европейското население устарява, жените са все по-многобройни на пазара на труда и за това все по-необходими са домашните помощници, детегледачките и булдогледачките. Но не може един, един толкова широк дял от е, трудовия пазар да остава в, сини, в сивата економика. По, по този начин всъщност тези хора биват експлуатирани и много често това са мигранти, които представляват е, ефтина работна ръка. Необходимо е да се направи оценка на положението в различните държави членки и да се приеме законодателство, което да осигури достойни условия за труд, като се ратифицира конвенцията на МОТ, този вид труд да бъде приравнен към всички други видове труд. Франция и Белгия могат да служат за пример за е, напредъка в тази област. Необходимо е да се правят е, проверки, да има добре обучени е, социални работници и работодателите да бъдат добре информирани за отговорността, която носят. Информация трябва да има за всички. Благодаря на всички, които позволиха да да постигнем добро сътрудничество по, по този въпрос. Е, ЕКАРЕ поиска разделено гласуване по някои много важни точки от доклада, за да отнеме от съдържанието и от силата на е, това на този доклад. Знаеме, че някои отказват да се наложат обвързващи решения, обвързващи мерки, обвързващи задължения. Но някои не биха искали домашните помощници, болногледачки детегледачки да имат същите права като другите. Правото на пенсия, на отпуск, на майчинство. Как, какво искат консерваторите тези лица да продължат да бъдат е, работници, които нямат никакви права и на практика да разделим европейските граждани на две категории те искат мигрантите да бъдат експлуатирани. Това означава край на социална Европа. Социална Европа преживява криза, нашите граждани чувстват, че институциите Европа е все по-далече и далече от него. Чехов пишеше на времето, че цивилизованите хора трябва да да носят отговорност. И първата им отговорност е да се отнасят към всички като към достойни хора с, и да ги уважават. Така че нека, нека да покажем, че ние сме цивилизовани хора, като засвидетелстваме своето уважение към всички. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Res je, strinjam se s poročevalko, gospod. Благодаря ви, господин председател. Съгласна съм с докладчика госпожа Кунева. Статистиката показва, че положението никак не е розово, особено за жените, работещи като домашни работници. Но това не са само мигрантки. Много жени остават у дома си, за да се грижат за семействата си, за възрастни роднини или за децата си, просто защото не разполагат с друга възможност защото детските градини са прекалено скъпи и защото домовете за грижи за възрастни хора са прекалено са препълнени. Това обаче е неприемливо, тъй като тези жени не получават никакви социални осигуровки. В някои страни, като моята страна Словения, например, има много добри мерки в това отношение, имаме систематично решение и мисля, че по този начин може да постигнем много добри резултати, може да намалим делът на сивата економика, която ще облагодетелства не само мъжете и жените, но и обществото като цяло. Thank you very much and thank you to the Благодаря ви, благодаря и на докладчика както и на останалите колеги. Важно е в тази дискусия явно да заявим, че положението на детегледачките, буногледачките бе а, повлияно от а, политиката на строги економи. Същото се отнася и до Обединеното кралство – има а, регресия, а, все по-малко спазване на равенството на половете. Много често психичното здраве на тези лица също е засегнато, което не е отразено в доклада. Комисията и държавите членки трябва да обменят добри практики за осигуряването на психологическа помощ за болногледачките и домашните помощници. Нуждаем се от неправителствени организации, организации извинете, които също да предприемат мерки, за да удовлетворят нуждите на най-уязвимите. Благодаря, госпожа Мариас. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчик госпожа Кунева и искам да наблегна на това, че жените домашни прис... помощници работят в най-тежки ус... ус... условия. Най-честно те не са декларирани, нямат никаква социална защита, никакви права, така че Обик, обикновенно те получават много ниско възнаграждение, което не им позволява да а, живеят а, нормално и достойно, особено в страни като Гърция, които са жертва на економически на економическа криза и на много бюджетни ограничения. Трябва да се признаят техните професионални права в националното законодателство. Трябва също също така да се престане с политиката за обедняване, нарочно обедняване на страните от юга. Госпожа Харкин, най-добре благодаря на госпожа Кунева за доклада и посветен на домашните работници, болнонагледачките и детегледачките в Европейския съюз. Внесох редица изменения в Комисията по заедно социални въпроси и се радвам, че почти всички тези мои идеи бяха включени в а, а, доклада, особено призивът ми държавите членки да ратифицират конвенция 189 на МОТА това е конвенцията за домашните помощници. Радвам се, че моята собствена страна Ирландия е ратифицирала, но 22 други държави, членки на Европейския съюз, не са го направили. Те трябва да го направят спешно. Радвам също така, че идеята ми да се гарантира професионализацията на отрасла, за да се създадат възможно най-бързо висококачествени работни места, също беше включена. Радвам също така, че призивът ми да има директива за отпуск за грижи за близките е, също е включена. И накрая почетаваме нуждата от достойни условия за труд и достойни условия на живота на домашните работници работници по е, следващи грижи за лица в Европейски съюз. Благодаря ви, госпожа Пимента Лопес има думата. Obrigado, Sr. президент. O trabalho doméstico caracteriza-se pela ausência de contrato de Благодаря ви. Тези хора обикновено работят на черно, без договор, срещу ниско възнаграждение, с липса на уважение, понякога почивката им не бива заплащана, нямат и социални осигуровки. Те са в доста несигурно положение. Тази професия не е регулирана и няма колективни трудови споразумения в това отношение. Тези хора наистина са изправени пред трудни а, възможности и са изправени пред бедността. 30% в Португалия са в този случай. Много а, хора, когато нямат доходи, се насочват към подобен тип труд. Затова трябва да направим нещо. Благодаря, госпожа Гонзалес Пениас. Е благодаря. Бих искал на първо място да благодаря на докладчика, която свърши отлична работа. Работихме в тясно сътрудничество и аз бях е, докладчик по становище в е, комисията за заетост. Домашните помощници, болногледачките и детеклетачките са лицата с най-малка е, социална защита в Европа. През, още през 2011 година МОД се опита да създаде да обвърже в кодекс тези условия, приемайки конвенцията, на но само 6 от европейските държави членки са ратифицирали тази конвенция. Така че тези лица работят без никакви гаранции, при ниско заплащане, без никаква здравна или социална защита. А имаме нужда от тези е, лица от тези хора. Затова са необходими публични инвестиции, информиране и професионализиране на този труд. Нека не забравяме, че става дума предимно за жени и може би за това до сега не са взети необходимите мерки и не е прието необходимото законодателство. Това трябва да стане колкото се може по-бързо. I would like to thank Госпожа Юрова, уважаеми членове Европейския парламент, не пай бих искал да благодаря на госпожа Кунова за нейният доклад. Той е, обръща внимание на един сектор, е, който осигурява заетост на поне 53 милиона души по света и поне на милиони и половина в Европейския съюз, съгласно данните на МОД. Както правилно отбелязвате, това е отрасъл, в който работят предимно жени. 83% от работещите като домашни работници са жени. Внимателно прочетох доклада ви и съм споделям някои притесненията ви, като например необходимостта да се признае професията домашен работник и е, работници, предоставящи грижи, да се намали броят на недекорирания труд в сектора, да се насърчи интеграцията на пазара и обмена на най-добри практики между държавите членки. Като си има предвид бързото остаряване на населението, търсенето за, домашни помощници и лица полагащи грижи се очаква да се увеличи във всички държави членки. И се радвам, че вие приветствате нашият подход за нов начало по отношение на домашните и полагащи грижи работници. Целта ни е да вземем предвид нуждите на всички семейства, на семействата с малки деца и с зависими възрастни роднини и също така да предвидим предвидим възможности за прехвърляне на отпуск между партньорите в семейството. Няколко от предложенията ви подчертава колко е важно да се професионализира професиите, свързани с домашните работници и полагащите грижи работници. В това отношение ние започваме три проекта за установяване на стабилността в сектора, качеството на услугите и печеливши, печеливши, възможности за печалби в него. През 2012 година започна проект, чиято цел е да се подобри качеството на живот на възрастните хора, които се нуждаят от постоянни грижи. Също така взимам предвид вашето искане за по-задълбочен анализ на добавената стойност на професионализацията на отрасъла на домашните работници. Съгласна съгласна съм че професионализацията на домашните работници и на работниците полагащи грижи ще увеличи привлекателността на този отрасъл, както и качеството на услугите, които се предоставят в него. И по този начин могат да се създадат работни места. Работният документ на Европейската комисия за оптимизация на услугите за предоставяне на грижи и домашни услуги от 2012 година подчертава възможността за даване на работни места за нискоквалифицирани лица по отношение на домашните работници и то при сравнително ниски разходи с обществените органи. В това отношение предоставянето на е, услуги, на, които предоставят домашните работници, трябва да се насърчават. Някои държави членки вече са разработили политики за, за грижите за лица и домашна помощ, като Швеция, като Франция и Белгия с купони или в Швеция, където има намаляване на данъчното облагане. Насърчаването на, професионал... на професионални умения също са много важни за домашните работници и работниците, предполагащи грижи всички работещи в Европейския съюз трябва да разполагат с необходимите умения. Това ще подобри техните възможности с професионално развитие. Ето защо бъдещият ни дневен ред за уменията ще се съсредоточи върху подобряването на прозрачността по отношение на уменията и квалификациите. Това ще бъде много важно, особено за хората от мигрантски происход или за интеграцията на пазара на труда на беженците. Що се отнася до конвенцията за честни и достойни условия на труд на домашните работници, конвенция, 100, конвенция 189, Европейската комисия непрестанно очава за нейното ратифициране. През септември 2015 година съвместно с Люксембургското председателство поканихме държавите членки на експертно заседание за ратификацията на конвенцията. Вземам предвид вашият призив за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в сектора. Въпросът за изключването на домашните работници приложното поле на директива 89 на клонщата 396 за безопасните и здравословни условия на труд ще бъде преразгледано предвид преразглеждането на законодателство на Европейския съюз в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Както с пълноправо споменавате в доклада си, през последните години се е увеличил делът на жените домашни работници, които са мигранти. Взимам предвид и препоръката ви, както към Европейската комисия, така и към държавите членки, да се предоставят възможност за законен достъп на мигранти до Европейския съюз и да се създадат целенасочени към интеграцията на тези мигранти програми на Европейския съюз. Европейската комисия започна такъв пилотен проект, чиято цел е да се окаже необходимата подкрепа на домашни работници и мигранти, които вече са на територията на Европа. Споделям притесненията ви за недекларирания труд, който е особено висок част от труда в отрасла и който се отразява на условията на труд, на качеството на предоставените услуги и като цяло на економиката. Ако се сложи край на декларираният труд, това ще представи по-добри е, условия на труд и ще подобри качеството на услугите, които се предоставят, тъй като те са пряко свързани с условията на труд и признават квалификацията на работещите. Обедена съм, че новосъздадената платформа за подобряване на сътрудничеството в, по въпроси на превенцията и, възпрепятстването на докорения труд ще допринесе за подобряване на осведомеността, обмена на добри практики, и намиране на решения за предизвикателствата, под които е изправен отрасъла. Радвам се, че подчертавате колко важна роля могат да играят социалните партньори при изправянето с специфичните за отрасъл предизвикателства в отрасъл на предоставяне на грижи за лица. С интерес ще последим тези инициативи, като разбира се, се зачита автономията. В заключение ви припомням, че Европейската комисия твърдо е решена да насочи Европейския съюз в насока на социална справедливост. Никой не бива да бъде забравен и това то включваме и домашните работници. Ето защо вашия доклад е както своевременен, така и много полезен, за да се напредне по някои законодателни инициативи и да намерим взаимовръзката между тях. Благодаря ви, господин председател, благодаря ви, уважаеми член на Европейския парламент.